emberjogi kérdés eh, kerül napirendre eh, a következő napirendi pontként. Сега преминаваме към следващата държава в дневния ред, за която ще обсъдим правата на човека, Камбоджа. Госпожа Лох Билер, една от вносителките на резолюцията, не е в залата. За това сега ще дам думата на господин Уяздовски. Имате думата за една минута. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, не можем да допускаме нарушения на правата на човека на елементарни правила на цивилизацията. В Камбоджа Постоянно се извършват репресивни мерки. Арестуват се хора, сред които представители на опозицията и свързани с нея формирования. не сме свидетели на ожесточена политическа битка, а на употребата на варварски средства, на извършването на престъпления с цел унищожаване на опозицията. Трябва да реагираме така, както реагирахме преди 20 години на практиките на комунистическите режими тук в Европа. В момента в Камбоджа се извършват действия подобни на тези, които извършваха комунистите тук в миналото трябва ясно да ги осъдим, трябва също така и да сме последователни. От Европейската комисия и съвета зависи не малко. Трябва да сме последователни, да обвържем предоставянето на хуманитарна помощ с зачитането на права. Господин Корал. Eh, Благодаря, госпожо председател посегателствата срещу правата на човека и тези репресии в Камбоджа се дължат на корупцията в камбоджанската политика. Знаете, че там са намесени доста мултинационални инвеститори. Освен това, Камбоджа може да предложи своите ресурси, горите, езерата, нефта. 70 хиляди бяха принудени да се преместят на друго място, за да се използват техните земи. Правата на работниците, жените и децата в текстилната индустрия също се потъпкват. Ние трябва да бъдем много твърди и тази резолюция ни дава възможност да го направим. Благодаря. Господин Вента има думата за една минута. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. От името на НЕП бих искал да изказя нашите много сериозни притеснения относно текущото положение в Камбоджа. Там има прекомерно насилие беше издадена заповед за задържане на лидера на основната позиционна партия и това положение много бързо може да се опасно. Европейския съюз е основният партньор на Камбоджа, да е основният донор на международна помощ за развитие. Предоставяме над предвидени са над 4 милиарда евро в помощ за идните няколко години. Затова ние настояваме към правителството на Камбоджа да освободи неправомерно задържаните лица, да възвърне суверенитета на парламента и да признае гражданското общество в страната. Бих искал също така да се отправя с призив към върховния представител за въща политика да следи положението в страната, за да се върне демокрацията в Камбоджа. Благодаря ви. Сега давам думата на Сесилия Вилкстрям за минута. Благодаря. Тази страна има специално място в моя живот, в моето сърце и е жалко, че правителството продължава да използва такава агресия и засилва агресията срещу легитимната опозиция. 11 активисти на опозицията са арестувани, обвиняват ги, че са били ръководители на някакъв а, бунт. Сам Ренси, лидера на опозицията, е на заточение. Обвиняват го, че е, накърнява имиджа на, на други Радвам се, че тук е, има хора, е, че той е тук, самия той е тук сред нас. Много лидери на опозицията са изтезавани. Аз мисля, че свободата на изразяване трябва да е право на всички. В е, Камбоджа на опозицията систематично се отказва правото на свобода на словото и аз мисля, че ние трябва да кажем, че всички имат такова право. Благодаря. Политическата ситуация в Камбоджа се влушава, особено от 13 ноември насам. Опозиционният лидер бе арестуван на 30 октомври. Той не може да участва в Народното събрание. 11 е, активисти са в затвора от 7 до 11 години. Членове на опозиционната партия биват атакувани. Важно е ние да се обявим в защита на тези хора. Мисля, че политическият диалог е много важен, но за да може да постигнем целите, които искаме да бъдат постигнати, е необходимо хората, които са в момента в затвора, да бъдат освободени, особено когато са подведени под отговорност неправомерно. Благодаря, а сега госпожа Вержия. Благодаря ви, госпожо председател. Не, напред бих искала да се извиня, че не можах да взема участие в предишният дебат, но бях а, а, задържана на заседание за мисля за наблюдение на избори, но което представлява моята политическа група. Положението в Камбоджа е силно притеснителна по отношение на, на, на социалните права и демокрацията. През юни вече засегнахме въпроса за закона, ограничаващ правата на гражданското общество. в Това е на бедните страни в света. Безработицата е над 50% и над 1 милион души се жертва на заграбването на земеделски земи в интерес на големите мултинационални корпорации. Непотизмът е повсеместен и положението се влушава от от изборите през 2013 година на сам Шантажът и репресиите са ежедневните методи на, на, на тормоз от страна на правителството. Ето защо трябва да кажем натиск, за да се върнем към истински диалог в Камбоджа преди положението все още да се довърши допълнително възможно, тъй като страната зависи много от международната помощ. Благодаря ви. Сега от сега давам думата на госпожа Лохбилер, но не я виждам в залата. Така че продължаваме нататък. От име, започва изказването от името на политическите групи. Най-напред господин Попсишел. Пани председкиня, я... Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя казаното от колегите. Преди известно време говорихме за Камбоджа, за положението там. Изтъкнахме, че има прият закон, който е насочен срещу гражданското общество, срещу частния сектор. Закона пречи да се финансират НПО и други сдружения. За съжаление, камбоджанското правителство и камбоджанския парламент не взеха предвид нашите бележки. Ние сме основен партньор за тази страна и ще осигурим няколко стотин милиона евро за развитието в тази страна. Съответно, бих искал да призова комисията да преоцени до каква степен трябва да помагаме на Камбоджа, тъй като нашите призиви се пренебрегват. Благодаря, господин Вайден Холце. Благодаря. Камбоджа е, е една от страните, в които има огромна престъпност, има милиони убити. Е, много е трудно тази страна да се върне към нормалния живот. Всичко това зависи от настроенията на управляващия режим. Е, има посегателства върху гражданското общество, върху демократичната опозиция и върху неправителствените организации. Ръководителят на опозицията сам Райнси е подведен под отговорност неправомерно. Той е в чужбина, в изгнание. Радваме се, че той е тук и може да слуша дебата, но би било хубаво той да може да дискутира, да обсъжда нещата спокойно в своя парламент и с тази молба се обръщаме към камбоджанското правителство. Може би комисията може тук да се намеси и може би той може да изведе своята страна от тъмнината на историята. Благодаря. А сега давам думата на госпожа, господин Яковчич. Госпожо председател, За периода 2014-2020 година Европейският съюз ще предостави 410 милиона евро помощ за развитие на Камбоджа. Но резултатът е, че в Камбоджа има репресивен режим, който потъпва гражданските права и в момента Камбоджа е една от най-бедните страни в света. Економическото и политическо положение в страната е белязано от непрестанни репресии. Затова трябва незабавно да действаме. Затова и аз подкрепям настоящата резолюция. Чрез нея изпращаме много ясно послание на властите в Камбоджа и на гражданското общество в страната. Ясно послание, че сме готови да им помогнем. Ясно заявяваме, че не приемаме настоящото положение и че изискваме промени, особено по отношение на НПО и синдикалните организации. Благодаря ви. А сега преминаваме към индивидуално изказващите се депутати. Чаба Шогов има думата. Благодаря. Неодавна станахме свидетели на промени в политическия живот на Камбоджа и се обнадеждихме. Станахме свидетели на диалог между двете политически партии. Въпреки това обаче събитието от последните месеци показва, че сме проявили твърде голям оптимизъм. Мерките предприяти от правителството са насочени срещу опозицията, срещу демократичната конкуренция в тази връзка трябва да следим отблизо какво се случва, особено като си има предвид, че Европейския съюз е отпуснал 410 милиона евро за периода 2014-2020 година. Това е помощ за развитие за Камбоджа и ние сме най-големия донор за тази страна, най-големия партньор. Ако искаме нашите ценности да се отстояват и в други части на света, трябва да настояваме за тях в нашата политика по развитие. Благодаря ви. Сега продължаваме с списъка на ораторите. Господин Тарабела. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, Споделям мнението на всички колеги за политическото положение в страната, но бих искал да се спра на заграбването на земеделска земя в страната. А с, Споразумението за свободна търговия с между Камбоджа и Европейския съюз дава възможност за търговия без всякаква мита, с изключение на оръжията, разбира се, което има потрясаващи последици за местонаселение. Благодарение на това споразумение земите се иземват от местното население и в и големите британ, европейски компании, сред които една водеща британска компания, отнема стотици хиляди акри земеделска земя от местото население. Попитам комисията дали възнамерява да преразгледа това търговско споразумение. Единственото, което отговорих, като истината, което получих, е, че ще има преразглеждане на стратегията през 2017 година. Госпожо комисаря, аз много високо ви ценя и много ви уважавам, защото вие сте сред малкото комисари, които поставят човешкото пред бизнеса, така че моля ви, предприемете някакви мерки сега. Благодаря ви. Изглежда напълно се вписваме във времето, така че мога да дам на всички колеги, поискали думата в устил за спонтанни изказване. Господин Кели има думата. Благодаря, госпожо председател. Както казаха и другите колеги, мисля, че трябва наистина да насочим вниманието си към Камбоджа и трябва да помислим дали да продължим да даваме на е, Камбоджа толкова много средства за развитие. Камбоджа приема тази помощ и след като я приема, би трябвало да приеме и натиска, който ние искаме да окажем, натиск в посока на свободата, свобода на опозицията, и повече свободи за човешките права и гражданското общество. Ако това не се случи, трябва да преосмислим е, помощта за развитие за Камбоджия и да окажем още повече натиск върху камбоджанското правителство, за да спре от репресиите, които продължават в момента. Господин Донано, благодаря ви, госпожо председател. Действително, корупцията и клиентелизмът характеризират режима в Камбоджа. Европейския съюз е длъжен да действа навсякъде, където има нарушаване на демократичните принципи, особено страните, на които отпуска помощ за развитие тъпването на човешките права, задържането на политически затворници са неприемливи за нас в Европейския съюз и ние трябва с единен глас да защитим демокрацията в Камбоджа и навсякъде другаде по света. Както знаете, Камбоджа е белезана с много тежка история и ние трябва да помогнем на страната по пътя към демокрацията. Госпожо комисар, Радвам се, че започна диалог с правителството на Камбоджа. Трябва да спори как се разходват средствата от помощта отпускана от Европа и че те се, наистина се използват за завършване към демокрация. Благодаря ви и думата им, Мариас. Благодаря, госпожо председател. В Камбоджа режимът на Хунсен е от 30 на години на, на власт Случват се нарушения на човешките права. Няма разнообразие на мненията. Силите на сигурност задушават всяка опозиция. Камбоджа е всъщност е богата страна, богата на ресурси, на полезни изкопаеми, но нищо от това богатство не стига до населението. Ширят се шорубадженачество, има корупция, няма инвестиции. Около 400 хора са изгонени от своите е, селища, зета им е зема, земята и е дадена на големи компании. Трябва да окажем натиск върху камбоджанското правителство. Moltes gràcies, senyora president. Господин Тремоза, госпожо комисар, уважаеми колеги, нека да кажа, че много се радвам, че лидера на опозицията в Камбоджа, Сайм Ренси, е тук. Тук има и друг представител на Народното събрание на Камбоджа. Добре дошли и на двамата. Посланието от наша страна трябва да се спрат репресиите срещу политическата опозиция, трябва да се върне върховенството на закона и демокрацията. Уважаеми колеги, не за първи път Европейския парламент порицава онова, което се случва в Камбоджа. Призваваме Европейския съюз да спре със своите практики по отношение на Камбоджа. Европейския съюз е най-големия донор на помощ за тази страна призоваваме Националното събрание и Хан Сен да възстановят парламентарния имунитет на Сам Рензи и да му дадат възможност да се върне в страната. Радвам се, че приемаме тази резолюция днес. Благодаря на Сам Рензи. Вие сте пример за нас. Демокрацията трябва да победи навсякъде, както и човешките права. Благодаря господин Тремо за последния оратор, господин Полчък. Дякую вам за отделени слова. Пани... Много ви благодаря. Госпожо председател, смятам, че тук а, говорим за скачени съдове. Говоря за помощта, която се отпуска за развитие на Камбоджа от Европейския съюз от една страна и техният напредък към демокрацията от друга страна. В минус сме приемали не една резолюция, призоваваща Камбоджа да зачита правата на човека. Камбоджа е много хомогенна страна хомогенен етническия състав и религиозна гледна точка. Ето защо, по мое мнение, не бива тази хомогенност да се прехвърля в други области, като например защитането на правата на човека. Но нека първо да погледнем в нашата си къща преди да получаваме останалите. Дружества със седалища в Европейския съюз често заграбват земи в Камбоджа и се обогатяват на гърба на местното население, което разбира се е абсолютно недопустимо. Благодаря ви. Така свърш, приключва процедурата за спонтанни изказвания. Наистина е много важно да покажем нашата солидарност. Аз загадавам думата на, на госпожа Георгиева. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> От името на върховния представител на комисията аз искам да благодаря на уважаемите депутати и на парламента за този дебат. Действията против опозицията на Камбоджа, които а, бяха описани в подробности от вас, наистина са повод за загриженост и задават въпроса за културата на диалога, култура, която правителството и опозицията решиха да провеждат ми от миналата година насам. Искам да подчертая през, пред Европейския парламент, че ролята на опозицията е много важна в една демокрация. Опозицията има отговорност да критикува правителството и да изисква отчетност от него. В Камбоджа Европейският съюз подкрепя културата на диалога между правителствената партия, е, управляващата партия и опозицията. Ние подчертаваме, че диалогът не бива да предотвратява, да пречи на опозицията да изпълнява своята роля и критиката на опозицията да бъде потискана. Двете партии трябва да работят професионално и да не се атакуват взаимно. Управляващата партия има отговорността да действа разумно. Съгласни сме с колегите, които се изказаха в подкрепа на това да следим развитието на ситуацията. Това е важно за Камбоджа. Камбоджа трябва да се върне към преговорите. Ние излязохме със становище, в което осъдихме атаката срещу двамата, опозиция, двамата член, члена на опозицията и призоваваме, призовахме двете партии да се върнат към духа на диалога на, кул... на... на култура, към културата на диалога. Надяваме се да бъде провеждана разумна политика. Това е само в интерес на народа на Камбоджа. Надяваме се ресурсите на страната да бъдат използвани разумно. За това разумно използване ние даваме над 100 милиона евро като помощ за развитие. Благодаря. С това